Otwieram posiedzenie komisji. Jeśli nie ma zastrzeżeń, uznaję projekt porządku. I tak, И така, колеги, да започнем. Ако нямате възражения, дневният tret e priet. Bardzo proszę. Chairman, I have just checked with my colleague who speaks English. We're not getting an interpretation. Кратък проблем с, с техниката.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 we should, uh, okay, small break. We should wait. Chairman, yes? The problem where we seem to be getting is that we get a bit of English and then... Господин председател, има превод на английски и на немски в един и същи канал едновременно. Това е проблемът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 Niemieckich? Jest. Окей, то зачинаме. А сега вече всичко е наред. Има превод на немски и на английски и така. И така, днес с... трябва да кажа, предава се заседанието по интернет. Искам да ви напомня, освен това, че в 6.30 има малък коктейл отвън пред залата. Освен това, искам да насоча вниманието ви към доклада след тристранната среща по интегрираната статистика за фермите. Докладчик е госпожа Данчила. Ние винаги се интересуваме от резултатите след преговорите, след тристранните срещи. Може би госпожа Данчила може да ни каже какво се е случило. Благодаря, господин председател. Госпожа Данчила е остана в Румъния бе задържана там и ме помоли да ви кажа как е протекла първата тристранна среща във връзка с интегрираната статистика за земеделските стопанства. Това е доклад, както всички знаете, за който отговаря тях. Преговарящите са си определили много амбициозен график. Целта е, е да се стигне до споразумение само след две тристранни срещи. Може да бъде постигната тази цел, защото първата тристранна среща миналата седмица протече много удовлетворително от към резултати и това позволи споразумяване по редица въпроси. Първо, член 2. Определение полезна земеделска площ. По нея е преговарено. Член 3. Приложно поле и интегриране на изменение 20 на Европейския парламент, минималният прак от 6% и заетостта на площа от 98%. Също така член 5 а и член 6 във връзка с регистъра в, плате... в разплащателните агенции. Намерено е съгласие между всички докладчици. Е, член 5а а, е оттеглен от парламента, тъй като в контекста на постигнатото споразумение вече не е необходим. На следващо място изясняване на член 11 във връзка с качеството на мострите и данните изменение 23 на парламента е включено е, в предпазните мерки. Това е, е становището на края. Е, по отношение на съфинансирането, изменение 33 на парламента, изменение 16 на парламента гарантират връзката между този регламент и бъдещата многогодишна финансова рамка. След това има много дълга поредица от технически изменения, които също са съгласувани. Четвъртото и пето приложение също са съгласувани. Първата тристранна среща позволи дискусии е, върху два от най-важните и трудни въпроси в досието. Член 8 – технически спецификации, досежно модулите и е, член 9 – така наречените модули хок. Е, трите страни са е, представили своите предпочитания и техническата група ще ги обмисли, за да представи мнение на следващата тристранна среща. Е, с оглед на крайното споразумение може текстът да бъде преработен. Следващата тристранна среща ще бъде в Страсбург на 12 декември след обед. Тя може да е и последна. От 14 часа ще бъде срещата, като докладчик Сянка ще е председателства. Още веднъж госпожа Данчила моли да приемете нейните извинения. Нейните сътрудници, които са тук, могат да отговорят на въпроси, които биха задали членовете на нашето поч... достопочтено събрание. Това са бележките на госпожа Данчила, господин председател. Rozpoczynamy dyskusję. Jako pierwszy pan poseł. Да, добре. Нека да продължим с дискусията. Първият оратор, господин Агнев. Благодаря, господин председател. Този доклад е за статистиката за земеделските стопанства. Но въпросът е, че всичките данни искат да бъдат централизирани. Миналия, миналата сряда аз не бях тук с, с, за заседанието с комисаря, но е, както разбирам, нещата вървят в в посока на децентрализация. Добре, как нещата ще станат така, както казва комисарят? Хем ще са децентрализирани, хем е, централизирани. Господин Лазо, благодаря, господин председател. Е, госпожа докладчикът, е, която не е тук, е, заслужава нашата благодарност, но аз не мисля, че статистиката много помага на земеделците. Е, тези статистически данни и предложенията на е, комисията е, ще допринесат за четири от нейните цели, но дали ще се увеличат работните места, съмнявам се. В някои страни, като Франция, ОСП е довела до десетки хиляди стопанства да излязат от пазара, от това означава и стотици хиляди работни места да бъдат изгубени. Трябва да се предвидят периодите на суша и да се обещетяват стопанствата. Аз се съмнявам, че това ще стане. А, говорите за справедлива работа. Нищо не се говори обаче за социалния дъмпинг и за нелоялната конкуренция. Вие искате Европа да е по-силна на международната сцена. Е, това обаче означава е, да се минава през експортните пазари. Е, смятате ли, че не е редно да се помисли за нашата зависимост от хранителни доставки? Ние би трябвало да се стремим към суверенитет в продоволствената сфера и според мен докладът би трябвало да включи тези аспекти. Благодаря ви. Дякую, пани посел Нойчер.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 и моята колежка и аз искаме да кажем следното за интегрираната статистика. Важно е да се знае кой, е, коя ферма, каква площ притежава, кое е под аренда, какви видове предприятия са обхванати тук. Тоест, това са две изменения, които са много важни. Тоест, става дума за това в кой холдинг са подслонени определените части от предприятията, от земеделските стопанства. Е, комисията ограничава прага до 5 хектара. Това не е разумно. Не би трябвало да губим от поглед малките стопанство. Е, според мен е погрешно едва от 5 хектара нагоре да, се, да, се, да влизат в статистиката тези земеделски стопанства, Тоест, за нас е важна структурата на, на притежание, от друга страна структурата на земеделското стопанство и да няма прагове под и над. Gracias, presidente. Е, bueno, mi intervención es muy breve y para hacer... Госпожа Санова, благодаря. Искам да защитя позицията на парламента, що се отнася до а, земеделските стопани жени. Много е важно да подчертаем позицията на жените в селското стопанство. Okay, myślę, że nastąpiła wymiana погледов. E, no, byśmy przyjęli przecież stanowisko komisji. Dobre, drugi stanowisko, други колеги. Има позиция на комисията, която е прията. Мисля, че нещата са доста ясни. Имахме информация за земеделските стопани. Това беше много важна информация. Чухме становищата. Благодаря на колегите. Господин Ван Дента, може би може да предадете нашите благодарности и на докладчицата. А сега преминаваме към следващата точка. Мисля, че няма колеги, които да документират трета точка. Преминаваме по-нататък. Това е презентацията на комисията за прилагането на системата от квоти за тарифни ставки с лицензи. Искате думата? Господин Андре. Две думи, господин председател. По, по отношение на доклад на госпожа Данчила трябва да кажа, е, че не мога да вземам отношение от нейно име, но ще кажа на господин Лазов че целта на събирането на статистически данни е преди всичко да имаме информация за действителността. Е, статистиката не влияе, не ориентира, а отразява действителността. Ние я смерваме по този начин и тогава вече е, се предлагат политически насоки. Мисля, е, че е, изказванията бяха много интересни, защото те показват колко е необходима статистиката за целите на анализа. Благодаря. Е, предполагам, че в е, бележките, бележките направени от различните колеги, ще получат писмен отговор. Благодаря. Сега да преминем към акта за приложение свързан с системата от квоти за тарифни ставки с лицензи. Това е инициатива на госпожа Шрая Пирик. Идеята е да се разгледат митата, които трябва да се плащат и митата, т.е. върху някои вносове. Знаем, че ограниченията са под форма често на квоти за тарифни ставки. Те засягат особено някои, някои продукти, които се внасят от, е, по силата на специални споразумения за тарифни преференции. Управлението на тези тарифни ставки и квоти, квоти е, се прави от Генерална дирекция данъчно облагане и митници и управлението от името на комисията. Но когато става дума за лицензии, то тогава за тях отговаря Генерална дирекция селско стопанство. И така искаме да помолим комисията за кратка информация. Представителят на комисията има думата. Благодаря, господин председател. Наистина, както казахте, когато Европейският съюз договаря споразумение за свободна търговия, има някои чувствителни моменти. А това са често чувствителни продукти. Европейският съюз не иска изцяло да отвори пазара си за тези продукти, тогава, се, тогава двете страни трябва да се споразумеят за тарифни квоти. Тоест, достъп до пазара на ограничено количество от чувствителните продукти. Тарифните квоти са безсмитни, но не винаги, по принцип. Е, в момента има около 500 тарифни квоти, които се прилагат и се управляват ежедневно от Европейската комисия и държавите членки. И всъщност ние имаме 450 квоти за тарифни ставки, които се управляват на принципа, който първи подаде заявлението, неговото заявление се обработва първо. Имаме повече от 35 разпоредби за тези квоти за тарифни ставки в Генерална дирекция селско стопанство. Имаме разделение на управлението между акт за изпълнение и делегиран акт и ние се опитваме да подсуним всички разпоредби в един общ акт, делегиран акт. Хармонизацията е важна, опростяването е важно. И искаме да постигнем именно опростяване и прозрачност за държавите членки. Започнахме работата си три, преди три години с един семинар – Поканени бяха държавите членки и заинтересованите страни. Опитахме се да разберем и да се справим с проблема, как да го решим и се опитахме да уточним начин на процедиране. Държавите членки и заинтересованите страни ясно казаха, какъв подход трябва да се ползва, трябва да се следва. Акцентът пада върху новия текст на делегирания акт и акта за изпълнение. Трябва да се съсредоточим върху економическите оператори и актьори, като резултатът е повече прозрачност и в крайна сметка системата трябва да системата за управление не трябва да се води от спекулации, да поощрява спекулациите. Тези квоти не са непременно с високо търсене, но ситуацията е, се различава за различните продукти. За някои тарифни ставки квотите са високи, т.е. предимството за оператора, който получава лиценз за внос за някой от тези квоти за тарифни ставки, а мониторинга, на който той е подложен, е много висок. В този смисъл търсенето е високо, И когато търсенето е по-високо от предлагането, в контекста на квотите, тогава ние трябва да приложим това, което казваме коефициент, това, което ние наричаме коефициент на разпределение. Какво имам предвид? Ако имаме квота от 1000 продукта и ако търсенето е около 2000, в такъв случай Коефициента на разпределение е 0,5. В някои случаи коефициента за разпределение е много по-нисък. Даже е по-нисък от 1%. В миналото и това се отнася специално Uh, за чесана седемдесет процента от количеството на квотите бе заделено за традиционен внос, а 30% за нови оператори. След две години новите оператори ставаха, тради... ставаха традиционни оператори. Държавите членки и заинтересованите страни не бяха напълно е, доволни от тази система. Система, която създаваше неравнопоставеност и разкривяваше конкуренцията и създаваше грешки които проистичаха от прилагането в държавите членки. Затова се наложи системата да се промени и приспособи. Това е, което целим с текста. В някои случаи обаче управлението на, на някой от квотите е включено в разпоредбите на многостранни или двустранни споразумения за търговия, които Европейския съюз има с трети страни. Това е, например, случая с китайски износители на чесън и аржентински такива. Вследствие на <clears throat> тези договори, ние трябва да водим разговори или само с, трети, с тези с трети страни, или пък в други случаи да, да създадем нови споразумения. Тоест да, с настоящите да се предоговорят. Нашите колеги са започнали съответните преговори вече с третите страни. Целта е да се види дали те са съгласни да променят начина си на управление на квотите. Смятаме, че след приключването на тези разговори преди, преди следващото лято смятаме, че ще сме в състояние да приключим нашата работа и да имаме една нова система за управление на квотите. Това е от моя страна. Ако има въпроси, ще им отговоря с удоволствие. Так, в таким разе до питания. Да, благодаря. Мисля, че сега можем да преминем към въпросите. Имат, имате думата по темата а, тарифни квоти. Господин Фланеган. Много благодаря. Надявам се, че ще можете да отговорите на въпроса ми. Едно от основните, един от основните въпроси, който притеснява моите сънародници е, че 70 000 тона а, говеждо, някои от тях а, замразено, други не, а, е месо, което, се, което е скъпо, което, при което трупното месо механично се разрязва. И мисля, че най-добре е да видим какви са тенденциите в момента, какво влиза в Европейския съюз от други пазари. И по време на обсъжданията тук разбрахме, че около 150 хиляди тона или 180 хиляди тона вече са влезли в Съюза. Опитваме се да разберем точно какви са месата, които влизат в Съюза и какво евентуално ще влиза в бъдеще. Имате ли такива данни, имате ли подробности и ако имате, може ли да ги чуем, защото трудно се добираме до такава информация. Dziękuję. Nie ma... Много благодаря. Господин Буда. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че малко се забавих. Не бих се спирал непременно на количествата, които влизат от трети страни, а по-скоро за качеството на тези продукти. Както съм казвал неколкократно по време на заседания на комисията, в Европейския съюз има, съюз има много правила, много условия, които нашите земеделски стопани трябва да спазват с цел проследяемост на произведеното месо. Докато днес виждаме, че Европейския съюз има търговски споразумения с трети страни, бих искал да зная какви гаранции са предоставени че тези продукти отговарят на стандартите, които съществуват в Европейския съюз. Наскоро говорихме за бразилското говеждо в комисията. То пристига в Европейския съюз, но вече не е годно за човешка консумация. За такива въпроси става дума. Госпожа Айхил? Съвсем кратък въпрос. за различните видове а, телешко и говеждо месо и начина по който то се транспортира. Поставяме го под въпрос, защото това са различни а, дизелови, с, то се транспортира с а, дизелови а, превозни средства и така нататък. Те го превозват на дълги разстояния и искам да попитам доколко устойчива е тази търговия и въздействието съответно върху селското стопанство. Благодаря, господин председател, госпожа Алгера Гарсия. Имам въпрос, който поражда съмнение. Имаме регламент проекти, които обхващат цялата система. А промяната на системата, а, която не се прилага а, еднозначно във всички държави членки и изисква хармонизация. Според мен, въпреки, че има правила, които са заложени в тази система, в зависимост от това на как, какво е осмотрението на митническите служители, отношението може да е различно и по този повод конкретни продукти могат съвсем целенасочено да влизат през определени пунктове. Не зная дали това е действително така или не, но може би е необходима повече хармонизация и затова бих искала да получа допълнителна информация дали има различен начин по който се третират квотите в зависимост от точката, в която стоката влиза в Съюза. Благодаря. Не виждам други желаящи за да получат думата. Затова отново давам думата на представителя на комисията, за да отговори на въпросите и бележките на депутатите. Благодаря, господин председател. По първия въпрос за достъпа до информация и използването на квотите. Тези тарифни квоти, да, наистина Информацията вече е, е публикувана. Тя се намира на интернет страницата на Таксот и главна дирекция Агри. Економическите играчи, оператори я познават много добре. Това е информация в системата Цирка и именно за това в главна дирекция Агри в момента работим по актуализиране на системата, но така или иначе информацията обществено достояние. По втория въпрос. За спазването на санитарните, фитосанитарните и пазарни изисквания. Ясно е, че митническите власти на държавите членки трябва и наистина контролират изпълнението на тези санитарни, фитосанитарни и пазарни стандарти. Това е едно от задълженията на всяка държава членка и а, тези задължения, изпълнението на тези задължения се контролира. По отношение изясняване на задачите – в момента прилагаме процес на хармонизация. Нека да дам един пример. Някои от е, квотите се е, наблюдават е, на седмична, други на месечна, трети на тримесечна основа. И след като обсъдихме темата с заинтересованите страни, за да се прости системата, решихме, че с изключение на конкретни случаи, за които има сериозни основания, ще преминем към месечно отчитане. Друг пример когато кандидатствате за разрешение за внос. Трябва да докажете, че вие сте търговец, че сте економически субект. Доказвате го, като предоставите това, което наричаме доказателство за търговеца. Тоест, предоставят се документи, които доказват, че за предходните две години въпросният субект е внесъл, внесъл поне 25 000 тона конкретен продукт. В някои случаи това могат да бъдат и 2 тона, в други случаи могат да бъдат и 50 000 тона. Но за да упростим процедурата, сега ще остане границата от 25 000 тона. Това са примери за упростяването, което извършваме. И само при сериозни основания ще запазим някои отраслови изисквания. Например, по отношение на някои млечни квоти, които са твърде специфични. Благодаря, господин председател. Да, благодаря. Благодаря. Чухме отговори на въпросите на депутатите. Ако, ако може да използвате микрофон. Извинявайте. Моят въпрос беше пределно ясен, госпожа Шокъл. Въпросът ми беше за вносът на месо от единия край на света в другия. говорихме, че не би трябвало да се позволява използването на минерални горива. И въпросът е дали в момента си затваряме очите и как ще изглеждат прилагането на тези изисквания след няколко години. Може ли комисията да отговори накратко? Благодаря. Да, господин председател. А, извинявайте, мислех, че това е по-скоро коментар, а не технически въпрос. Но ясно е, че това е един изключително политизиран въпрос и за него решението не е техническо, то е политическо. Така че това е въпрос, който би трябвало да се зададе на колегиума, а не на представителите тук. Да, отговорът беше общ но какво друго можеше да се очаква, освен един по-общ отговор? Ако няма други въпроси или коментар, можем да преминем към следващата точка от дневния ред. За мен е удоволствие, но може би първо трябва да ви оставя малко време, за да си сложите слушалките, защото Току-що някои представители влизат в залата. Знам, че гласуването беше предвидено за 4 часа. Според нашият дневен ред, гласуването предстои в 4 часа, но докладчикът вече е в залата. Така че бихме могли, може, да започнем гласуването няколко минутки по-рано за да дадем възможност и на докладчика да каже няколко думи, да ни въведе в годишния доклад по отношение политиката за конкурентна способност. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми давате възможност да представя накратко доклада. Както знаете, Конкурентно способността е нещо много важно в сферата на селското стопанство. И има много трудности в това отношение. Все по-добре се разбира, включително и в парламента, че селското стопанство не би трябвало да се разглежда както всеки друг а, отрасъл. Той има своите особеностите. особености. В миналото много добре се разбираше, че селското стопанство, производителите в селското стопанство не използват най-добре възможностите, които се представят от а, договора за функционирането на Европейския съюз. И затова заедно с докладчиците в Сянка се опитахме да се занимаем по-подробно с съществуващите възможности. Стигнахме до много компромиси, общо 16 на брой и всички докладчици в, Сянка бяха на едно мнение в крайна сметка. Искам да им благодаря за усилията, за положения труд и за и това ще бъде, надявам се, отразено и в гласуването. Благодаря. Благодаря на господин Шанио. Действително, Информацията, която ни представяте, е много интересна. Вашите а, докладчици в сянка са с различна политическа окраска, но преди да продължим с гласуването, нека да кажа, че когато става дума за управлението на тарифните квоти, това беше предишната точка, господин Шрайер а, по инициативата и Координаторите решиха да се занимаем с тази тема по-рано, затова започнахме с нея и още един път благодаря господин Шрайер. Сега а, пета точка. Точката е гласуване на политиката за конкурентна способност. Докладчикът е тук. Точно 4 часа е. 16 часа, така че можем да започнем с гласуването. Вече изслушахме увода, всички присъстват, така че мисля, че можем да преминем към гласуването. Моля, подгответе си картите за гласуване. Компромисът е в електронен вариант. Компромисно решение 1. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Това компромисно решение се приема. Преминаваме към компромисно решение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така, преминаваме към компромисно решение 2. Моля, гласувайте по компромисно решение 2. Край на гласуването. Приема се. Компромисно решение 10. Моля, гласувайте по компромисно решение 10. Край на гласуването. Приема се. И така, преминаваме към компромисно решение 9, но ще изчакаме господин Тарабела да вземе мястото си. Моля, гласувайте по компромисно решение 9. Господин Тарабела гласува, така че приключваме с гласуването. Приема се. само един глас против. Надявам се, че не беше вашия господин Тарабела. И това означава, че преминаваме към изменение 38. За? Против? Моля? Може би се разсеяхте. Мисля, че трябва да, намерим, да направим електронна проверка. Изменение 38. Край на гласуването. Мисля, че имаме мнозинство с 4 гласа. И така преминаваме към изменение 52. Приема се компромис 3. Компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. Компромисно изменение 3. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 62. За. Против. Мисля, че трябва да проверим резултата електронно. Моля, гласувайте по изменение 62. Край на гласуването. Приема се. Изменение 64 за. Приема се. Изменение 71. Приема се. Изменение. Седемдесет и две. За. Против. Отхвърля се. Изменение 73. За. Против. Приема се. Изменение 74 за, против, приема се. Изменение 77 за, против, приема се. Компромисно изменение 6. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 81. За. Против. Отхвърля се. Изменение 92. За. Приема се. Изменение 84 за. Приема се. Изменение 1 за. Приема се. Изменение 2 за. Приема се. Изменение 3 за. Против. Отхвърля се. Изменение 5 за. Приема се. Компромисно изменение 11. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така стигаме до компромисно изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. За, против, отхвърля се. Изменение 12. За, приема се. Изменение 16 за, приема се. Изменение 17 за, приема се. Изменение 18 за, против. Приема се, но мисля, че трябва да проверим резултата. Моля, гласувайте по изменение 18. Край на гласуването. Да, с един глас се отхвърля. Изменение 27. За. Приема се. Компромисно изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така стигаме до а, гласуване по а, становището с измененията. А, ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така, госпожи и господа, приехме, току-що приехме становището. Искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка и на всички, които работиха по тези становища. Честито! Искате ли докладчикът да... Господин Шани, искате ли думата? Не, той показва, че няма какво повече да каже. В 16.30, е, в 4.30 продължаваме с изслушването на е, Агри, Енви и Итре. Е, ще направим кратка почивка, докато дойдат колегите и от останалите комисии. Благодаря на всички. Сега почивка до 4.30. Thank you. Congratulations.